праха на младия полицай, който загина. Надявам се, че ще бъде да е направено всичко възможно, за да продължи успешно мирният процес. Благодаря. Господин Ернст Штрасер има думата. Извинете, господин Ерштрасер Штрасер се отказва от своята от своето членство в Европейския парламент на 24 март 2011 година, съгласно член 4 е, точка алинея 1 от правилника парламентът приема. Госпожа Хела Ранер се отказва от своята позиция на депутат в Европейския парламент от 1 април 2011 година. Съгласно член 4, алинея 1 и 3 от правилник Европейският парламент взема предвид подадената оставка. Австрийските власти ме информираха, че господин Енштрасър е заменен от господин Хуберт Рирхер от 31 март 2011 година. Искам да поздравя новия ни колега, да го приветствам тук и да припомня, че съгласно член 3 алинея 2 до проверката на документите на депутатите е, и като се предполага, че господин Пиркер е подписал е, писмена декларация, той може да заседава като депутат в Европейски парламент. Господин Хуберт Пиркер, тук ли сте? Приветстваме ви. Е, пан Господин Мадленер иска думата. По процедурен въпрос ли? Да, процедурен въпрос. Господин Штрасер и другите, които напуснаха парламента, бяха обвинени в корупция и ако някой е обвинен в корупция, трябва ли да продължава да получава плащане от парламента? Не трябва ли да им бъдат прекъснати дневните? Е, е, прошу пана, е, на певно разчегнеме тон справе. Добре. Разбира се, ние ще се занимаем с този въпрос и благодаря, че ни обърнахте внимание на този факт. О, не съм подготвен и не мога да отговоря сега на вашия въпрос. Господин Масип, процедурен въпрос. Господин председателю, казахте преди малко, че от името на целия парламент – Трябва да се обърнем к Съединените щати, така че да подкрепим замяната на смъртното наказание с доживотна присъда. Аз съм за промяна на наказанието, но не присъда да бъде променена на доживотен затвор. Ние трябва да кажем да се промени, да се замени с една разумна присъда. Благодаря, каза председателя. Това не е, е съвсем прост въпрос, който може да се реши в момента. Друго съобщение. в Сирийските